Протоколът се смята за прият. Следващата точка от дневния ред. Компетентният литовски орган се обърна към мен с молба за снемане на депутатски имунитет на господин Виктор Успаски в резултат на съдебна процедура в районен съд в Вилнюс в съответствие с правилника на парламента отнесох въпроса до компетентната комисия, именно комисията по правни въпроси. Получих от групата на ЕНП редица молби за промени на състава на членовете на постоянните комисии и делегациите. Списъкът с